Good evening, dear colleagues. Uh, we will uh, start. Добър ден, скъпи колеги. Ще започнем заседание на нашата парламентарна комисия. Continuamos con, con la celebración de... Продължаваме работа. Започваме с разисквания и обсъждане с комисар Юрова. Благодарим и за това, че прие нашата покана за посещение и дебат по въпроси, които ние, членовете на Европейския парламент и на парламентарната комисия, по правата на жените и равенството между половете се вълнуваме. Най-напред ще дам думата на комисар Юрова за около 15 на минути. След това ще дам думата на колегите, които желаят да вземат отношение. Ще започнем с координаторите и представителите на политически групи. След това ще дадем думата на госпожа Юрова отново за отговор и накрая втори кръг и изявление от страна на останалите депутати. Ограничението за изказвания е както обикновено около 3 минути за първия кръг за тези, които ще вземат отношение от името на политически групи, а тези депутати, които взимат отношение по собствен почин, ще могат да, ще, да си изкажат за една минута. Благодаря. Отново на госпожа Юрова и давам думата. Uh, Благодаря за това, че днес ме поканихте за този дебат. За това, кои са нашите приоритети и как трябва да се справим с тях. Нека да започнем с равносметка за нашето участие в конференцията на ООН за правата на жените през март месец в Нью Йорк. Вие бяхте представени на тази среща, на това заседание с председателя на парламентарната комисия. На това заседание посочихме всички значимостта на Истанбулската конвенция, както и необходимостта да се борим с насилието срещу жените. Нашето послание бе толкова добре поднесено, че аз се почувствах горда. Работата по тези въпроси е изключително важна и до такава степен, че ООН ги превърна в един от четирите стълба на, своето, на своите цели за развитие. Нека да е, сега да се позова на миналогодишният отчет за състоянието на борбата за защита на правата на жените продължава, за съжаление, да бъде висока женската безработица. Тя е заетостта на жените е с 10% по-ниска от тази на мъжете. 40% е сумата е цифрата, която характеризира различието в пенсионното осигуряване и е, същото се отнася и за заплатите, но в областта на трудовите възнаграждения, слава Богу, това се, тази разлика се намалява. През последните пет е, години от, от делихме особено внимание на участието на жените в управителни съвети. Също се отнася до високопоставени политически постове. Но, за съжаление, трябва ни работа още 30 години, за да стигнем до този паритет. Много жени 33% по-точно са обект на насилие в Европа, при това от толкова ранна възраст, колкото е 15 години, 15 годишни момичета. И така започваме с, първа точка от това, което искам да ви изложа, а именно равновесието между личния и служебният живот. Нашите е, анализи показват, че много от организациите, по-точно 90 7,8%, както и много от индивидуално анкетираните показват е, съгласие, изразяват съгласие с е, съдържанието на документа, а пък 85% са на мнение, че нашите важни стратегически линии са наистина уместно избрани, а именно детски забавачници, помощници и дете гледачки, възможност да се ползват специални отпуски и от, годишни отпуски и за двамата родители, както и данъчно кредитиране за двамата родители. Скоро време ще започне втората част от социалното допитване по този въпрос и аз и комисар Тисен ще ви информираме решихме да излезем с предложения от законодателни и незаконодателни мерки, които да са насочени към различни елементи. Само 6 държави са успели да изпълнят така наречените барселонски цели за помощ при отглеждане на деца. Това е всъщност една от главните причини за безработицата сред жените. Трябва да не губим от поглед днешната трудова действителност с различните е, предложения, които можем да ползваме. Защото именно жените често са натоварени с функции в семейството, свързани с отглеждането на деца и други членове на семейството. Аз съм много удовлетворена от факта, че вашата парламентарна комисия е ангажирана с тези въпроси и специално ви поздравявам за наскоро проведената инициатива да се проведе изслушване за това как да се създадат подходящи условия за жените. Бих искала сега да, се, да поговоря за, ня... за така наречената оценка по държави, за изпълнението на целите от европейския семестър. Участието на жените на трудовия пазар е един от елементите, по които ще се провежда тази оценка за да намалим така наречената пропаст в заплащането между мъжете и жените, имаме специална специален пакет мерки, които вече започват да се транспонират в държавите членки. Предвиждат се и по-строги правни мерки като, например, подпомагане и финансиране на транснационални проекти, които работят в тази област, а именно равнопоставеност и подкрепа на принципа равно заплащане за равен труд. В програмата на комисията са вече предвидени мерки за това как да се справим с сегрегацията по полов признак, която е в основата всъщност на неравнопоставеното отношение. Сега няколко думи за Истанбулската конвенция която, както всички знаете, е цели да се пребори с домашното насилие. Комисията предложи миналия месец Европейският е, съюз да подпише тази е, Истанбулска конвенция и аз съм твърдо убедена, че това ще бъде значителна стъпка напред и ще тласне и държавите членки по пътя на борбата и на изкороняването с това срамно явление. Искам да е, подчертая, че държавите членки ще могат сами да се присъединяват индивидуално към конвенцията. Няма да бъде заместено това тяхно участие от участието на Европейският съюз. Присъединяването на Европейският съюз към конвенцията ще представлява допълнително предимство с оглед на един общ глобален холистичен подход като например по-добре разписани стратегии, набиране на данни, финансиране, както и единогласие пред трети международни партньори. Съветът и парламента и се надявам в този е, смисъл вашата парламентарна комисия да продължава да бъде изключително важен фактор. Парламентът и, е, и съветът работят заедно по тези въпроси, тъй като парламента трябва да одобри всички взети решения в тази област. Сега, по повод на събирането на данни, както и различните видове граждански инициативи, просветни инициативи и други мероприятия, тъй като те са именно елементите, които ще ни помогнат в превенцията на това явление, за да може то да не се случва. И освен това, когато за съжаление имаме случаи, те да бъдат веднага довеждане до знанието на съответните органи. По-нататък, конкретни мерки, конкретни мерки предвидени за 2017 година в областта на борбата срещу насилието. Сега в момента разписваме различни програми, инициативи, които да бъдат широко разпространени из цяла Европа. И разбира се да използват всички възможни инструменти, с които разполагаме. Просветна кампания, държави, е, членки, гражданско общество. И на първо място е зачитането на основните и ненакърними права на жертвите. Разбира се и обменът на положителен опит. Също така искам да подчертая важността на законодателството, свързано с защитата на правата на жертвите. Има предвид Европейската директива за закрила, за свободно движение и директивата за а, трафик, за, за търговия с хора. Надявам се, че всички наши усилия ще дадат положителен резултат в областта на събирането на данни от Евростат. Ни осведомиха, че тази година започват провеждането на анкета за насилие срещу жените. Целта сега е, освен всичко останало, да продължим работа по всичко, което сме започнали до момента. Присъствието на жените равнопоставеността като принцип и присъствието на жените в управителни съвети ще продължи да бъде сред нашите приоритети. Някои държави членки вече са започнали законодателна дейност и сме уверени в е, това, че тази законодателна дейност дава своите резултати. Има конкретни примери за това. За съжаление, не всички държави членки е, проявяват добрата политическа воля да транспонират колкото се може по-бързо тази, и тази директива. Така че е, се надявам че следващото малтийско правителство няма да отслаби набраната инерция в тази посока. Искам също така да се обърна и към вас, Европейският парламент, с молба да продължите да оказвате политически начин, натиск върху следващите, следващото ротационно председателство, както и всички държави членки, за да могат те да се справят с този, с транспонирането на директивата. Сега по повод на миграцията и особено жените сред мигрантите. Европейската комисия е подела инициатива за прокарване на тази нишка във, вся, във всички законодателни документи, свързани с, с миграцията, като така наречените горещи точки, както и дългосрочните интеграционни инициативи, като например просвета, образование и социално приобщаване. Аз знам колко вие сте взели при сърце тази инициатива и за това ви поздравявам, тъй като това е едно от най-големите предизвикателства на нашето време. Ще продължа да а, съм в диалог с всички министри на държавите членки. И накрая искам да кажа, че работим в близко взаимодействие с Европейският институт за равнопоставеност. Те ни предоставят конкретен емпиричен материал. Тази година въпросният институт ще излезе с доклад за бедността срещу, сред жените. Също така ще се публикува през 2017 година индекса за равнопоставеност, тъй като е, и освен това за първи път ще има сравнителни цифри от е, произхождащи от е, различни економически области. Публикуват се също така и информация за нашата комуникационна и просветна дейност. Благодаря ви отново за цялата помощ, която ми оказвате, за да може комисията и аз, в моята служба по-конкретно, да може да жъне успехи и да продължава с набраната скорост. Благодаря и съм на ваше разположение за отговори на въпроси. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Юрова. Започваме с изявление на представители на политически групи от името ЕНП госпожа Констанс Люгрип. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за е, вашата презентация, госпожо комисар. Благодаря също за това, че вие непрекъснато се отзовавате на нашите искания за посещение в нашата комисия в Европейския парламент и още веднъж имам възможност да констатирам вашия силен личен ангажимент по теми, които са много близки до нас по различните теми, които вие засегнахте, аз искам да се спра на някои и след това бих искала да предоставя думата на госпожа Кората Билт, която е координатор за групата на НП, която ще засегне основните теми, приоритетните теми. Разбира се, това съвсем не е изчерпателен списък. Вие говорихте за неравенството в възнагражденията и пенсиите. Казахте по-точно, че ние е, наистина е, е, до сега не сме установили тези различия да намаляват. Е, те създават загриженост, безпокойство и е, ние като граждани, като гражданки с едно е, застаряващо население в Европа стигаме до една наистина много важна тема. Наистина бяха публикувани различни изследвания от юни 2015 година, където се подчертава важността е, да се борим срещу неравенството в заплащането и пенсиите. И е, според вас, е, кой е най-ефикасният инструмент, който ние бихме могли да използваме, за да можем да променим нещата и да е, накараме държавите членки да вървят в добра посока? трябва ли да има единен подход или пък има други инструменти, които са по-фини, по-подходящи. В случая, всъщност, каква ще бъде следващата инициатива по тази тема през следващите седмици и месеци. Да, тази директива на Борс ние продължаваме да упражняваме политически натиск и е, правим всичко възможно държавите членки да разберат важността, че трябва да се постигне напредък по това е, досие и тъй като говорим за път, ние сме решили да изминем този път с вас. Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Хет от името на социалисти и демократите. Благодаря. Благодаря. Искам също да благодаря на госпожа Юрова, че днес ни се предоставя възможност да я изслушаме и да дискутираме с нея в Комисията по права на жените. Що се отнася до целта от Барселона, трябва да установим, че за съжаление само малко държави членки са постигнали поставените цели и за мен е абсолютно необходимо тук да продължим работата и смятам също, че Европейската комисия трябва да започне инициативи във връзка, например, с отпуската за родители и отглеждането на деца, така че жените да могат активно да участват в пазара на труда. Вие казахте, че няма много голям напредък, такъв какъвто бихме желали с равнопоставеността, с равенството между половете. Тук има много неща, които още трябва да се направят. От много години се обсъждат тези неща и именно, че няма а, правно основана стратегия за насърчаване на равенството между половете. Смятам, че ние имахме бихме имали повече възможности да въздействаме върху държавите членки, ако а, виждаме, че нещата не вървят. И още веднъж казвам, че наистина а, съжалявам, че комисията не предложи стратегия за равенство между половете. В чисто економически план мисля, че всички биха спечелили, ако жените активно участват в пазара на труда. Смятам, че това ще бъде економическо предимство за целия Европейски съюз и за това наистина има повод да се работи. След това Women and Boards, жени в надзорни и управителни органи на предприятия. Да, ние постигнахме напредък, обаче този въпрос е такъв, е, от който непременно очакваме напредък. След това Истанбулската конвенция. Радвам се много, госпожа комисар, че се спряхте на нея. Казахте, че желаете да поемете инициативи, за да можем в е, Европейския съюз, в европейските институции да можем да изпълняваме Истанбулската конвенция. Мисля, че тук може да се направи много. Ние знаем, че много държави членки не предвиждат наказания за насилие в рамките на а, семейни връзки и въобще връзки между половете. Радвам се много, че вие засегнахте това решение. Благодаря ви, госпожо Хет. Сега госпожа Милнер от името на Алде. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар, за това, че сте тук с нас. Благодаря за обмена на мнения по тези е, много е, интересни от наша гледна точка теми. Имам няколко въпроса, на които вие се спряхте, но е, ми се ще да се спра малко по-детално, а, а и от вас да чуя нещо повече. Бяхме заедно в Нью Йорк и за първи път там с радост установихме, че вече играем една нова и много по-съществена роля като Европейски съюз, така че това е една първа добра стъпка. Докъде стигат в крайна сметка действията на комисията по отношение на жените и политиката за жените? Струва ми се, че все още липсват конкретни мерки, конкретни действия. И затова въпросът ми е каква ще бъде ролята на Европейския е, съюз, е, е, за да се запълни тази пропаст по отношение на заплащането е, на труда е, и на пенсиите между е, мъже и жени. Много ми се ще да навлезете малко повече в дълбочина. И вторият въпрос. Жените търсещи обежище и уязвимата категория жени – ние в момента сме изправени пред големи предизвикателства и очевидно ще се занимаваме интенсивно с тези въпроси е, и през следващите месеци и години. Е, струва ми се, че, се, е, че е необходимо особено внимание какво се предвижда в това отношение. Още един въпрос. Приоритета на комисията по отношение на равенството между половете и стратегията в тази сфера. Повече натиск, може би, е, трябва да се упражни, е, за да се е, ратифицира, за да се подпише Истанбулската конвенция от колкото е възможно повече държави. Това не е само формалност, това е нещо, което действително ще промени действителността, според мен. Благодаря от името на ГУЕ госпожа Бьорк. Благодаря и ви благодаря също много сърдечно за това, че дойдохте при нас, госпожо Юрова, и сте готова да водите дискусия с нас. Със сигурност няма да е изненада за вас, да чуете, че от страна на Обединената левица ние имаме чувството, че има все още много открити въпроси по отношение на равенството между половете. Смятам, че е, от е, жените, които трябва да бъдат в надзорни и управителни органи, са твърде малко на брой. Е, след това е, Истанбулската конвенция, вие наистина се ангажирахте с нея от цялото си сърце. Ние обаче трябва да имаме предвид, е, че трябва да се борим с насилието срещу жените на всички равнища и са необходими други инструменти. Приветстваме различните предложения, които правите във връзка с разликите във възнаграждението, също така, че позицията на жените в трудовия живот трябва да се укрепи. Грижи за децата, грижи за по-възрастни хора. Тук жените са все още в неравностойно положение и това трябва да се промени непременно в бъдеще. Ние очакваме с интерес вашето предложение за отпуската за родители и трябва да посоча, че ние дискутираме тук по важни теми и не бива да забравяме, че не можем да преценим каква е общата позиция на комисията по отношение на равенството между половете. Имам предвид, че съветът и парламентът е, упражняват непрекъснат натиск и все пак е, не е на лице стратегия за равенство между половете. Ако има такава стратегия, вече ще могат да се изведат конкретни предложения, да се изоставят други, но като нямаме стратегия, не можем да направим нищо. Стратегията представлява споразумение взаимно, на взаимна основа и тогава вече съветът, парламентът и комисията ще могат да вървят в една посока. Едно подобно споразумение наистина е необходимо, защото иначе не можем да а, извършваме работа и да постигаме напредък във връзка с равенството между половете в Европейския съюз. Смятам също така, че е важно да се укрепи ролята на жените в позиции при които те са лица, които вземат решения. Не става само дума за управителни и надзорни органи и за стотина жени, които могат да влезат в тях. Става дума за това, че Европейската комисия като цяло трябва да има положителна позиция по отношение на равенството между половете. От името на зелените сега госпожа Редкин. Благодаря, госпожо председател. От моя страна също бих искала да подкрепя тази инициатива за един почти непрекъснат диалог с вас, госпожо комисар. Ние е, споделяме същите тревоги е, във връзка с е, равенството между половете в Европейския съюз. Е, в момента не, нямаме повод за много гордост и за задоволство в това отношение. Е, ще приведа и конкретни е, примери, за да подпомогнем намирането на решенията. Естествено, изключително важно е, е да се преодолее това блокиращо мълчинство, което което всъщност не дава възможност да се постигне е, е, много повече по отношение на равенството между половете и, и равенството е, и в рамките на някои определени категории от нашето население. Е, е, един от приоритетите е, за нас, както и за председателството в момента и за комисията, е равенството по отношение на ЛГБТИ. Това е и ваш приоритет. Трябва да погледнем каква е ситуацията. Ако желаем да решим проблема, трябва да си дадем сметка, че става дума в крайна сметка за едно мълцинство в състава на съвета, което блокира в момента едни отдавна станали необходими решения трябва да се преборим с това блокиращо младсинство. Говорихме вече за хоризонталната директива, за равенството, говорихме за това как трябва да се постигне балансираното съчетаване между работа и семейен живот, личен живот. Много често сме говорили и по тези въпроси, както и по отношение на е, разликите в заплащането и е, пенсиите между половете. Крайно време е да намерим решение. Ние приехме доклад е, във връзка с е, така, засилване ролята на жените е, в ерата на цифровизацията. Вие отговаряте за равенството на половете в комисията и бихте могли е, да предприемете повече инициативи по отношение на цифровизираните на работни места, обучението в това отношение. Хубаво е да знаем какво планирате. През следващата седмица ще имаме малка пленарна сесия тук и ще е, можете в рамките на дискусията като важна страна в е, е, формирането на политиката ни в това отношение да кажете какво предвиждате и така приключихме първия кръг от изявления на представители на политическите групи, така че сега госпожа Юрова има думата за отговор. <laughs> Много благодаря. И така, струва ми се, че се спрех на някои от е, тези въпроси, но а, е, нека да а, е, поговорим малко за това, че трябва най-малкото да намалим тази а, огромна разлика а, в момента, която забелязваме при заплащането и пенсионирането. Госпожа Лагрип зададе този въпрос, тя вече не е в залата, но аз ще кажа а, съвсем открито тук. Не вярвам, а, че ще. Имаме много така, значителен резултат в рамките на поне на всичко това, което правим по отношение на прозрачността. Не съм оптимист в това отношение. Само е, чрез прозрачност, само чрез е, е, така настояване спрямо работодателите, за така, повече откритост по отношение на заплащането и повече равенство <laughs> в това отношение, едва ли ще постигне много. Какво трябва да направим според мен? Три са е, така, възможностите. От една страна е, става дума за дискриминация. За една и съща е, работа мъже и жени получават различно заплащане. Освен това, в рамките на директивата против дискриминацията при назначаване и заетост трябва просто да започнем да прилагаме санкции, защото няма никаква причина за различно заплащане на мъже и жени, които извършват една и съща дейност, професионална дейност. Така че трябва просто да се предвидят необходимите законодателни подходящи инструменти, а това са санкциите. Само около 8% всъщност е, така да се каже, е, е, е квотата, която сме установили по отношение на тази разлика в заплащането. Затова е, трябва да променим нещата. Е, сивата цифра е всъщност много по-голяма. През Юнския е, съвет е, ще говорим и за разликите в е, трудовото възнаграждение, и за разликите в пенсионното осигуряване на пенсиите. Е, ще трябва да помислим за едно уравновесяване е, в рамките на е, системата за данъчно облагане и предоставяне на помощи. Когато говорим за по-гъвкави форми на заетост, това може да се окаже, как да ви кажа нещо като клапка. Защото много често, се, просто за да се регистрира заетост и за да се предложи някаква заетост на хората, им се предлага работа на непълно работно време. Но е, добре, е, това не е истинско уравновесяване и балансиране на е, професионална дейност, професионален живот и е, личен живот, защото жените е, биха искали не само да отглеждат е, децата си и да имат повече време и за семейството, но те биха искали да се реализират и да печелят повече. И в професионалната сферата така че това са, така да се каже, сегре... Е, работните места на сегрегацията. Чувствате сигурно и чувате, че говоря с доста е, критичен тон за този вид е, и форма на заетост. Жените би трябвало а, да имат а, възможност а, да се а, е, а, е, образоват, а, да се обучават а, а, и да се ориентират към а, професии, които са особено търсени в момента. Вие говорите за цифровите, а, е, цифровизираните работни места. Да, на, на а, пазара в момента, на пазара на труда, ние е, очертаваме, така да се каже, един е, основен интерес, е, който е свързан с насърчаване на е, е, младите жени е, да продължават обучението си, да. Е, търсят е, именно подходящите професии, които ще им позволят е, да е, бъдат заети, които ще им дадат много повече шансове за работа. А също време ще им дадат възможност и за растеж в професионалната сфера. По този начин те ще, действително ще бъдат много квалифицирани и тогава ще постигнем по-добре и другата си цел за жените в надзорните и управителните органи на дружествата. Би трябвало да има повече инженери, повече специалисти по маркетинг, по правни въпроси в сферата на правните науки и така нататък. Не би трябвало да се движим само в едни утвърдени стереотипи. Да, вие коментирахте е, някои от нашите цели. Е, много често се поставя въпроса за е, липсата на достатъчно места в е, ясли, детски градини и много често е, това се свързва и с е, така, баланса между е, работа и личен живот, е, който сме поставили като приоритет. Естествено, че е, местата в яслите и в детските градини е, са много о, важен елемент, за да могат родителите е, изобщо, не само жените, да е, се реализират професионално. Е, и наистина липсват достатъчно такива заведения. Трябва да използваме обаче различните финансови инструменти по линия на фондовете на Европейския съюз, за да създадем повече възможности. Направим, ще направим и продължаваме да правим всъщност, това не е нищо ново, преглед на фондовете и възможностите за използване на различни форми на финансиране в държавите членки. Има държави членки, които вече са се възползвали от тези възможности и са получили немалко пари трябва да се разчупи този стереотип, е, жените да останат колкото е възможно по-дълго у дома, е, докато децата станат на 3-4 е, години и едва тогава отново да се върнат на работа, бихме могли да съчетаваме нещата много по-добре. Има държави членки, които вече са създали национално законодателство за децата на ромските семейства. Там има, така да се каже, добри условия за настаняване на тези деца и това решава до голяма степен и проблемите на самите е, семейства в ромската общност. И така, жените в управителните и надзорните органи на да, много често се връщаме на тази тема. Много ми се иска да ви кажа нещо ново, да ви съобща нещо действително ново и положително. Но нуждаем се от една. от две малки страни и поне една голяма страна, за да блокираме това блокиращо младсинство. Германия, Нидерландия, Дания, Унгария също. Кои са другите? Нидерландия вече споменах. Да, това са така, страни, в които проявяват скептицизъм по отношение на нашите е, предложения. Е, надяваме се през следващите години да разчупим е, този блокаж и да можем да виждаме все по-често повече жени в управителните и надзорните органи на дружествата. Аз много се надявах, че те ще го направят доброволно, но и не е необходимо да ги принуждаваме, така да се каже, чрез някакви законодателни инициативи но ето, че нещата не стават или стават много бавно. При всички положения, е, многообразието в състава на е, управителните и надзорните органи е нещо, което е, би могло да допринесе за развитието на самите дружества. Това се осъзнава и от представителите на тези дружества ние ще продължим да е, се опитваме да прокараме е, правните актове в това отношение, които вече са готови, но пречката е това блокиращо мълцинство, както казахте вие. Истанбулската конвенция. Не виждам големи проблеми на равнище държави членки. Е, все още има държави, които не са ратифицирали конвенцията вече са подписали, но не са ратифицирали. Това са 15 общо на, брой. Но да упражняваме натиск върху тях и да ги притискаме, както се казва, това е друг въпрос вече. Трябва да си дадем сметка, че е, конвенцията е, е, третира въпроси, които в крайна сметка са, чието изпълнение е, е от правомощията на държавите членки. Европейския съюз не може да направи нищо. Ние сме направили това, което е в рамките на нашите компетенции. Конвенцията е изключително важна. Тя се отнася до борбата срещу насилието на жените и аз бих искала да кажа нещо повече във връзка с тази тема. През 2017 година ще бъде, надяваме се, обявена за година на борбата срещу е, насилието. Моля ви за идеи, за предложения. Ще става дума за една комбинация между кампанията, която ще се проведе общо на Европейската платформа Но а, нещата не опират единствено до тази обща европейска кампания. Аз съм убедена, че насилието а, над жените. А, това е, е, е моят часовник, да. А, алармата. А, но а, става дума за. А, едни е, специфични форми на насилие, да кажем домашно насилие в Испания. В Германия насилие на публични места в държавите членки в крайна сметка става дума за понякога за насилие в рамките на определени етнически мълцинства или общности. Така че във всяка държава член си има реални проблеми. В Нью Йорк се видяхме с министрите, които отговарят за политиката по отношение на равенството между половете и през 2017 година държави извън Европейския съюз и то много наброй ще се присъединят към нас в тази, бих казала, глобална кампания трябва да решим някои определени е, практически въпроси, включително и такива, които са свързани с финансирането. Е, е, бих из... имаше така виждания за това, че е, необходимите средства ще пред... бъдат предвидени в бюджета за 2017 година. Аз е, естествено се боря за е, достатъчно средства и е, дори още по-рано, защото през тази година, е, за да се подготвим. Получих положителна реакция от колегите Андри и Снаврачич от ресорите вътрешна, вътрешни работи, сигурност, ще видим е, как е, всеки от моите колеги в състава на комисията, всъщност в рамките на своя ресор, ще се включи в кампанията. Е, ще работим с неправителствени организации, с много експерти от различни институции и организации. Аз съм убедена, че вие мислите много правилно в правилната посока. И когато а, говорим за а, насилие на жените, домашно насилие, а, нещата са свързани и с а, общинската полиция, и с полицията изобщо, защото това са хората, които могат да помагат ефективно. Естествено, ние бихме могли да се насочим и към, да ориентираме нашите послания и към мъжете, млади и по-възрастни но а, много се надявам, че ще получим идеи и от вас. Ето, това мога да ви кажа в връзка с темата насилие, за което и вие говорихте. Очакваме така, ценни идеи от вас. Да, темата надзорни управителни органи се спомня от много от вас. Госпожа Милър, е, да, е, не са лесни въпросите, които задавате. Каква ще бъде ролята на Европейския съюз вече в международен контекст? Е, знаем, е, в Нью Йорк се разгледаха много е, така, европейски въпроси, най-вече миграция, интеграция на жените, които идват в момента като бежанци, естествено и конкретните взаимоотношения между държавите Говорихме и за достоинство, за интегритет, за усилия за преодоляване на насилието. Повече, е, е, така да се каже, възможности и в материално отношение, и по отношение на е, професионалната реализация и баланса между работа и личен живот. Госпожа Могерини е, се интересува много от е, всичко, което е свързано с равенството между половете и ние ще е, обърнем и особено внимание на някои страни в Африка, да кажем, които са силно засегнати и от насилието, и от е, липсата на е, възможности е, за е, обучение и професионална дейност е, на жените. Е, Госпожа Ренке говори тук е, за това, че се видяхме и с е, нашите колеги от Унгария е, и говорихме за това как ще решим въпросите свързани с репродуктивното здраве и изобщо здравето на жените. За съжаление и за моя изненада видяхме, че е, нашите виждания се различават много е, с Унгария и с Польша по отношение на е, регистрираните партньорства. Е, ще трябва да работим и при тези условия. Има страни, които просто категорично казват не. Но ще помислим за това как какъв трябва да бъде нашия подход при решаването на тези проблеми. При всички положения поддържаме един непрекъснат диалог. И се надяваме да постигнем някой ден съгласие. Нали? Разчитаме на разбиране, естествено и план за действие на общността ЛГБТ и, и нашата програма или по-скоро стратегия за равенство, е, включително и на хората от тази общност. Миграцията и жените, е, най-вече, да, е, опитваме се да разглеждаме тези въпроси най-вече във връзка с а, а, лагерите, където има а, висока концентрация на а, жени. Моят колега Авромопулс отговаря за осигуряване на а, нормални а, условия и на определени правила в лагерите и е, горещите точки. Е, това става в рамките на е, миграционната политика. Опитваме се да издействаме добри условия за жени, за деца. Естествено, всичко това е свързано и с нашата, нашия дневен ред, нашата програма за равенство. Но а, имайте предвид, че тук правомощията са отново най-вече в държавите членки, защото те, а, в крайна сметка, трябва да представят определени условия на а, мигрантите. Има, естествено, и мониторинг, е, е, който вече, за който отговаряме ние. Комисията наблюдава и проверява е, как стоят нещата с медицинските грижи, с сигурността. Така че да се справим и с, доколкото е възможно, и с трафика е, на жени е, с е, сексуалната злоупотреба и така нататък. Мисля, че това е най-големия, най-сериозният ни проблем тази година. 80% от мигрантите миналата година бяха млади мъже. Докато тази година мнозинството от мигрантите са деца и жени. В Германия, в Швеция децата се привличат от престъпни банди естествено зависят много нещата, най-вече от компетентната на държавите членки, които би трябвало да предприемат съответните превентивни мерки. Ще обсъждаме тези въпроси на съвета на министрите на вътрешните работи и правосъдие ПВР. Но а, а, освен това, а, разпределянето на мигрантите между държавите членки. Въпросът е, след като обеднъж вече те са трансферирани в определена държава и са настанени там, какво става от тук нататък? Предлагат ли им се курсове за обучение и по език и по, да кажем, в случаите, в които се налага придобиване на някакви професионални умения? Как са настанени? Какви са грижите за жените, за децата? Всичко това, което, така да се каже, става по линията на интеграцията. И естествено, тук вече е, е една много важна посока за нас са и уменията в областта на цифровизацията. Въпросът е доколко са достижими всички тези цели. Искани са да направим всичко това. Е, госпожо Ханибал, е, в е, доклада по тази тема всъщност са включени, във вашия доклад са включени всички съществени елементи и действия, които Европейския съюз би могъл да предприеме чрез държавите членки. И а, е, мигрантите са а, е, включени и в а, е, а, така наречената програма за придобиването на умения. Да не пропусна някои въпрос. Да, в същата тази програма за придобиването на умения са включени и цифровите умения за жените. Това е много важен елемент в тази програма. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Юрова, за толкова подробните отговори, които дадохте на въпросите. Да, наистина, не винаги получаваме отговора, който на нас би ни се искало, на нас, жените. Има общо прието мнение, че някои въпроси се затлачват по една или друга причина, блокажи в съвета или пък а, някаква друга, каквато и да е, тя се отразява на липсата на такава позиция в нашата европейска политика. Разбира се, това няма да ни попречи да продължим да настояваме, за да се промени това и за бъдеще всички законодателни, а и други инициативи, на които ние държим, да държат сметка за това начало на равнопоставеността. И сега започваме с втория кръг изявления на индивидуални депутати. Искам да ви напомня, че трябва да се ограничите до една минута, за да има време за всички. Сега госпожа Кораца Билт. Благодаря ви, благодаря ви, госпожо комисар, за ангажимента, който сте поела към правата на жените и равнопоставеността. Вече отговорихте на много от въпросите, които мислех да задам. Особено ценя подхода ви за превенция на всякакъв вид насилие срещу жените. Вече много казахте за Истанбулската конвенция и аз съм определено удовлетворена от това, че държите за тя да бъде ратифицирана от Европейския съюз. Това е определено победа, тъй като работата ни ще бъде много по-ефикасна и ще представлява всъщност чадър на нашите дейности в областта. Сега, какво смятате обаче да направите за тези случаи, в тези случаи, в които държавите членки не желаят да подпишат ратификация? И по повод сега на конкретния файл за нелегалната емиграция и търговията с хора. В търговията с, в мрежите на търговците и каналджиите често попадат жени и девойки. Това ми е втория въпрос. Третият въпрос е свързан с срещите на върха. Следващата среща на върха в Истанбул. Аз отбелязвам как вие се изразявате, когато говорите за европейското участие, именно европейски тим. И искам да задам конкретния въпрос, свързан с, хуманитарният форум, който ще се проведе и ще бъде подчинен на идеята за деца и момичета. Тук ще бъдат застъпени въпроси и като сексуалното здраве или репродуктивното здраве на момичетата в рамките на тази хуманитарна инициатива, наречена Хуманитарен форум. Надявам се, че аз самата ще мога да присъствам на форума като представител на комисията ФАМ. И последният ми въпрос е свързан с присъединяването, с ратифицирането. Възнамерявате ли Европейският съюз да стане и страна по, европе... по конвенцията на ООН за да... децата, за защита на правата на децата? Благодаря. La señora Noil tiene la palabra. Сега госпожа Нойл има думата. Благодаря. Искам да се присъединя към думите на похвала, които бяха казани днес. Искам също да дам израз и на моето нетърпение и смятам, че е, нетърпението винаги е част от е, женското движение. Ние, ако не бяхме нетърпеливи, нямаше да постигнем е, този напредък. Имам един конкретен въпрос и искам да получа конкретен отговор. Е, вие запитахте преди малко, госпожа комисар, какви възможности съществуват да се отстрани професионалната сегрегация, тези типични женски професии, това да се отстрани. Аз мисля, че е, единствената възможност е тези професии да получават съответно възнаграждение. Ако е, тези професии получават добро възнаграждение, заетите в тях, тогава и мъжете ще е, ги упражняват много по-често. И имам също един въпрос вие посочихте съвсем ясно във вашето изказване, че държавите членки е, отчасти предприеха правни стъпки е, и когато правят това, винаги има успех. Тоест не става само с молба, а става само с е, законодателни стъпки, с законови стъпки, за да се постигне нещо. И сега въпрос какво правите вие като комисар, какво прави комисията като цяло, да а, накарате държавите членки не а, чрез молба, а наистина а, чрез правни мерки да предприемат съответните стъпки за равенство между половете. Господин Себастьян. <coughs> Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо Юрова. Много се радваме, на вашето посещение и това, че имаме възможност да обсъдим всички тези въпроси. Аз изпомням от други заседания на други парламентарни комисии с вас всъщност не с вас, а с други комисари, от липсата на такива срещи. Даже съм забравил как изглеждат някои комисари, но в вашия случай, слава Богу, това не е така. Имам няколко въпроса. Първият е за Истанбулската конвенция. Казахте, че Европейският съюз ще се присъедини към тази конвенция. Същото обаче ни казахте и на миналата ни среща с, в Страсбург. Това беше през зимата. Сега е вече пролет. Има ли развитие? развитие. Има ли развитие в смисъл на конкретна дата, на която ще се присъединим? Знаете ли я? Ясно е, че само държавите членки могат да изпълняват конкретни действия против е, насилието срещу жените, но политическата инициатива ни принадлежи на нас, така че на тази политическа инициатива трябва да се позовем в действията си срещу тези, които не ратифицират конвенцията. Казахте освен това, че в някои държави членки темпът е, на борбата срещу насилието спрямо жените е по-бавен. Казахте също така, че в различните отчети, специално на Агенцията за основни права, пише, че в определени държави членки този темп е наистина много-много слаб. Има ли има ли начин, според вас, това да се маскира законово в законодателствата на някои държави членки, като, например, престъпление по причини свързани с ревност, страст и други някакви завуалирани дефиниции. Как бихме могли да е, уточним това и как бихме могли с инициатива от страна на Европейската комисия да се борим с него? Благодаря. Благодаря на господин Себастиан. Сега има думата госпожа Шойдрова. Благодаря. Аз искам да благодаря на госпожа комисаря, че подбра толкова практически подходи в нейното изказване. Вие отново подчертахте, че са необходими е, правни законодателни мерки, но може би те не са достатъчни сами по себе си. Те трябва да бъдат приложени и да подлежат на контрол върху изпълнението. Уважаеми колеги, всички ние знаем, че дискриминацията при заплащане е забранена, но е, въпреки това ние наблюдаваме разлика в възнагражденията и в пенсиите. Има много големи проблеми, които са заложени още в самата концепция. Имаме обаче инструменти, които не са законодателни и могат да бъдат въпреки това прилагани на практика. Задача на държавите членки е да се застъпат за промени в тези сфери. Аз бих си представила да се провеждат добри изследвания за ситуацията на жените, които имат деца и на тези, които нямат деца, защото между тях съществуват големи разлики. Ще проличи ясно, че по отношение на възнаграждението в неравностойно положение са винаги тези, които се грижат за деца. И точно срещу тази тенденция трябва да се борим. Грижите за децата също трябва да бъдат възнаграждавани има е, право на е, уродителска отпуска след две деца вече изминават известен брой години и жената не е в същото положение на пазара на труда. Никъде няма ефективни мерки срещу това. Важно е да бъде изготвен работен документ – ние посочихме дял от 14% на жените в ръководни органи на дружества и е важно тук да постигнем напредък и да приложим всички необходими мерки. Благодаря. Сега думата има госпожа Данчила. Ședинте, doamnă комисар, Ne bucură prezența dumneavoastră în mijlocul nostru. Благодаря, госпожо комисар, благодаря, госпожо председател. Много съм щастлива, госпожо Юрова, че вие сте на нашата среща. Вашия подход е много интересен. Темите, които засягате, са обезпокояващи и за нашата комисия, но те отразяват реалността в много държави членки. Вие посочихте, че през 2017 година това всъщност ще бъде година на борбата а, срещу насилието насилието срещу жени Европейския парламент прие съответна резолюция във връзка с Европейската обсерватория за насилието на жените и равенство между половете. И освен това, аз искам да посоча, че трябва да се предвидят средства, човешки ресурси, за да може тази институция да играе своята роля. Какво е вашето мнение, госпожо комисар, по това предложение? И така, последното Последната колега ще бъде госпожа Родригеш. Agradeço a sua presença eh, e naturalmente lhe dou os parabéns por todo o esforço que tem feito, particularmente com Благодаря ви за всички усилия, положени за ратифицирането на Истанбулската конвенция. Споменахме миграцията, сигурността на жените, както и правата на колективите ЛГТБ. Какво смята да направи комисията спрямо тези държави, които нарушават тези две изисквания, именно насилие срещу жените и срещу представители на ЛГТБ? Една колега повдигна въпроса за генетичното усъкътяване на жените, но не получихме конкретен отговор и прекъснахме дебата поради липса на конкретни данни. Искам да попитам от политическа гледна точка дали ще се произнесете против искането на компании като Air France европейски жени, европейски европейски жени, пътуващи към Иран, да се покриват с вуал по време на полета. Благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар. Сега имате думата за отговор на повдигнатите въпроси от страна на индивидуални депутати. Благодаря. Е, госпожа Кораца от, отново е, се върна на Истанбулската конвенция и как е, ще насърчим държавите членки, как ще ги накараме да ускорят процеса на подписване и ратификация. Това бе въпросът. Е, не, не можем да си поставим като цел Европейския съюз да се присъедини към конвенцията. Не. Е, държавите членки трябва да го направят е, и естествено става дума за правосъдие, за ефективно правосъдие в това отношение, защото ако нямате адекватни санкции на това престъпление, едва ли ще постигнете е, и е, този е, въздържащ ефект, към който се стремим. Да, както ви казах, има известни пречки за някои от държавите членки да ратифицират конвенцията. Но когато вие говорите за законодателство, да, наистина, когато искаме да ускорим нещо, да тласнем нещата в една определена посока, е, именно законодателството е чудесният инструмент за това. Но е, вие знаете много добре, че равенството е, между половете е много специфична сфера. Има традиции, има стереотипи, и само с законодателство нещата не се променят е, толкова лесно. Аз се опитвам да бъда прагматична след е, година и половина тук е, в комисията. Знае, че когато запишем нещо, че ще постигнем само с законодателство по отношение на равенството, просто не става не става. И то в, не само в някои, бих казала в много страни нещата не стават. Така че, особено когато става дума за жени. Те, е, на много конференции говоря за економическото въздействие, за положителният економически ефект, който ще се постигне от е, възможността е, да се съчетава е, по-добре е, отглеждането на децата и професионалната дейност ние създаваме е, редица задължения, когато говорим за законодателни инициативи. Това е проблем. Естествено, е, в рамките на директивата за борба срещу дискриминацията е, все още има доста пречки от страна на някои държави членки и много често е, така, аргументите са е, просто нямаме достатъчно финансови средства, за да изпълним е, всичко записано в директивата. Транспонирането на директивата за предотвратяване на трафика на, на търговията с хора, за употребата на жени, за сексуални и други цели Държавите членки е, в по-голямата си част са изпратили е, съобщение до комисията, че са е, започнали с транспониране на директивата. 26 от общо 28. Германия бе една от последните, така че е, нотификацията вече, е, както знаете, официално е, е на лице при нас. Липсата ще две. Да, това ми липсваше в Нью Йорк. Много важно е, естествено, да се виждаме в нашия, в кръг, в ние имаме много проблеми тук в Европа, които трябва да решаваме заедно, но времено в Нью Йорк имахме възможност да поговорим с международните ни партньори и да установим контакти с много-много държави извън Европейския съюз, което е изключително важно, знаете. Отново равенство между половете, госпожа Шодрова, е, да, е, вие говорихте и за разликите в заплащането, пенсията. Няма да ви кажа от коя страна бе е, министъра на африканска държава, с който се срещнах и мислим именно за конкретни действия и е, така, идеите ни са да помислим и за това, че държ... жените би трябвало да получават едно. Е, добре, нека не сме максималисти, по-високо заплащане. Е, и се смяхме двамата, когато той каза, жените би трябвало да получават много високо възнаграждение за всичко това, което правят от дома, вкъщи. Е, вижте е, каква е разликата, е, когато разговаряте с е, колеги, е, политици от африкански държави, понякога чувате много повече и така по-интересни идеи, отколкото с нашите колеги тук, мъже. И сега, когато говорим за заличаване на различията при заплащането, трябва да помислим и за синдикатите, естествено. Те могат да упражнят натиск върху работодателите. Трябва да използваме инструментите, с които разполагаме. И да е, наказваме държавите членки, които е, нарушават правилата. Това е дискриминация, това е сегрегация на работни места, сегрегирани работни места. Е, действително, създават се е, още по-големи условия за задълбочаване на тази пропаст, на тази разлика в заплащането, е, когато се предлагат много упорито работни места на непълно работно време. Да, Истанбулската конвенция как точно трябва да направим графика. Аз вече ви казах, да. Ние не можем в крайна сметка да определяме нещата по отношение на конвенцията, можем само да насърчаваме. Но в нашия график за всичко това, което предвиждаме, ние ще реагираме на някои тревоги и колебания на държавите членки във връзка и с присъединяването към конвенцията. Какви ще бъдат, така да се каже, е, реалните последствия, а също и правните, е, правното въздействие от една такава е, конвенция и как ще се отрази това и в финансово отношение? Но към този момент не, не планираме нищо повече. Да. повече жени и в европейските институции 40% жени. Да, опитваме се, когато назначаваме новите директори на генерални дирекции, да се ръководим и от идеята за равенство между половете. Кристалина Георгиева е много, много отворена за назначаването на повече жени на високи постове. Тя е чудесна жена. И е, обикновено се оказва права в е, всичко това, което е, планира или предвижда. Е, и да, ще насърчаваме жените и е, е, назначаването им на по-високи места. Ще им помагаме. В това отношение, е, естествено, на всички равнища. Това вече е вход. Благодаря ви. Thank you, Madame Юрова. Благодаря ви, госпожо Юрова. Благодаря ви за участието в този дебат, тази размяна на размисли по въпросите, които ни занимават и за които сме загрижени. Надяваме се, че това няма да е последната ни среща и да но на следващото ви посещение при нас може да ни информирате за конкретно изпълнение на някои от елементите, които днес обсъдихме. Благодаря. Минаваме към следващата точка от дневния ред. Довиждане, довиждане. Следващата точка на дневния ред е свързана с бюджета за 2017 година. Докладчик по становище е госпожа Дънчила. Има думата за встъпителни бележки. Președинте, реферитор la proiectul de aviz destinat благодаря, госпожо председател. Искам да представя е, виждането на Комисията за бюджета 2017 година. Ще представя основните приоритети. Ние имаме е, много кохерентна позиция за равенство между половете във всички етапи на бюджетната процедура. Второ, ние сме използвали е, структурните фондове, е, инвестиционните фондове, за да се осигури добро обучение, да се подкрепи също е, да се подкрепят също с проектите, свързани с равенството между половете, също така програма ДАФНЕ, четвърта точка, бюджетни действия за жените бежанци и жените кандидати за обежище и последна точка става дума за Европейския институт за равенство между половете, както вече посочих и както посочи госпожа комисаря, Европейския парламент много пъти чрез резолюция изказа искане дали Европейска Европейската обсерватория за насилието на жените може да поеме и задачи свързани с равенство между половете. Това са пете точки, които са включени в този проект за становище. Очаквам коментарите на колегите по този проект за становище. Крайната дата, предвидена от секретарията, трябва да бъде спазена в случая. Благодаря сега госпожа Коноска от Госпожа Козловска всъщност има думата. Благодаря. А, аз говоря от името на колега. Ще прочета бележките. Благодаря на госпожа Данчила за извършената работа. Отбелязваме, че включва в становището много от исканията, които направихме миналата година, когато представител на НП бе докладчик. За нас е много важно да подчертаем създаването на нови работни места, подпомагане на предприемачеството и образование. За съжаление, няма отделна бюджетна линия за Дафне. Виждаме, че социалистите и демократите са на различно мнение е, от нашето и смятат, че няма нужда да се създава отделна агенция, а да се създаде по-скоро институт, който да има свой собствен персонал. Благодаря. Eh, Благодаря. Сега думата има госпожа Редкен. Благодаря, госпожа Редкен. Аз бих извинила моята колега Моника Вана, тя не може да присъства, защото трябва да участва в друга комисия. Ще посоча някои точки, които от наша гледна точка са важни за това становище. Първата точка е, че ние приветстваме, че джендър баджетинг има централно място в проекта за становище, защото всъщност това е най-важният и най-добрият инструмент за да можем да съобразим нашия бюджет с равенството между половете и благодарим на докладчика, че е включила този аспект на централно място в проекта за становище. Втората точка, която също приветстваме, е поставянето върху акцента върху жените беженци. През последните седмици и месеци ние поставихме акцентите върху този въпрос и един от големите въпроси на следващите месеци ще бъде как бежанците могат да бъдат интегрирани в европейските общества, а жените са централна целева група в този аспект, тъй като поставят финансови предизвикателства. Важно е на, в това становище тази точка да бъде включена на централно място. И последната точка, която госпожа Вана би искала да се подчертае по-силно е въпросът как да се осигури достъп, е, добър достъп на жените до публични услуги, не само от една страна е, трябва да посоча, че жените са по-големи е, ползватели на публични услуги. Също така те са и засегнати от съкръщения в публичния сектор, така че ние искаме да се постави акцента върху тази тема. Като цяло благодаря на докладчика за това добро становище. Muchas gracias y... Благодаря ви. И накрая госпожа Муди. Thank you. Yes. And, uh... Много благодаря. И аз като колегите искам да благодаря на докладчицата за чудесно свършената работа. Смятам, че становището е хубаво. Разбира се, важно е да подчертаем и че трябва да се цели да се целим в тези явления, които са всъщност причината за неравнопоставеността. Също така съм съгласна и с връзката, която направихте между женската проблематика и жените мигранти. Бюджетирането свързано с, с равнопоставеността на половете, за момента няма конкретни индикатори за измерване на ефикасността. За това трябва да въведем такива, за да можем да премерим точно как действията, които ние защитаваме, дават конкретен резултат. Благодаря. И накрая, в заключение, отново давам думата на госпожа Данчила. Благодаря на всички колеги за изказванията. Благодаря също за оказаната подкрепа е, на това становище и ви благодаря за всички коментари. Аз мисля, че ние ще имаме проект е, за становище, което ще отчита реалността, днешната реалност и което ще постави е, акцента върху подготвянето на добър бюджет предвид внесените изменения. Чудесно. Имаме график вече. На 28 април изтича срока за подаване на изменения. На 24 май се обсъжда тези изменения. 13 и 14 юни гласуваме в комисия и комисията по бюджет на 30 юни ще се произнесе и на 3 и 4 юли гласуваме в пленарна зала. И така последната точка от дневния е, ред е подготовка за преразглеждането на МФР. Госпожа Муди е докладчик, има думата. Thank you very much. Благодаря. Няма да ви е кой знае колко чудно, че и този доклад е свързан с бюджетно упражнение. И така, че и тук ще бъдат повдигнати същите въпроси, които току-що повдигнахме по предходният доклад. Същото се отнася за бюджета, като за многогодишната финансова рамка. Разликата е само, че едното начинание е годишно. Стратегията Европа 2020 има определени цели, които са до голяма степен същите като тези, които току-що бяха изложени за бюджета 2017 година. Има, че, т.е. повече права за жените, присъствие на жените в управли, управля, управителни съвети, намаляване на разликата в заплащането и повече трудови места за жените. Всичко това за сега е само на хартие и е като пожелателна декларация. От тук на не трябва прилагане на практика. И в предходния доклад бе подчертана връзката между нашата проблематика и проблематиката, пред която са изправени в момента жените мигранти, както и финансирането, което е необходимо да се отдели на това. И накрая необходимостта от финансиране на така наречената социална инфраструктура. Може би не всички сме на едно и също мнение за това какво значи социална инфраструктура, като например за някои това е трудова заетост, за други социално приобщаване. И накрая прозрачността прозрачността на програмата DAFNE, което ще ни даде възможност да контролираме изпълнението на програмата и да направим така, щото тя да продължи да бъде толкова успешна, колкото и до момента. Благодаря. Много благодаря, госпожо Муди. Никой не иска да вземе думата, така че това означава, че всички сме съгласни с чутото. Приключва днешното ни заседание. Благодаря. Благодаря много за вниманието, за вашето търпение. Приключваме днешното заседание.